Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Уважаеми колеги, нека да заемам вече местата. Нека да започнем заседанието. Има ли някакви предложения за изменение на дневния ред? Не, в такъв случай пристъпваме към точка 3, защото нямам съобщения по точка 2. И така, много се радвам днес да имаме тук гости, които идват от съвета за сътрудничество в Персийския залив. И тук приемаме днес една делегация, водена от негово превъзходителство доктор Абдула бин Мухамед Алшейх. – който е, е председател на делегацията на Саудитска Арабия. След това господин Халид бин Хилал Ал Мавали, който е, е председател на Майлис Ашура. И има още 12 други членове от 6 държави, членове на съвета за сътрудничество с Персийския залив. И така. Имаме една резолюция, която се казва Междинно за целите за подобряване на отношенията с Персийският залив. Посещението на генералният секретар и всъщност в Германия се проведе една такава среща и господин Алсаяни беше представителя, който дойде. А, стратегическото партньорство означава още по-интензивен диалог по теми от взаимен интерес, например наука, образование, технологии и други. Ние сме много, много заинтересовани от становищата на нашите гости, по-специално от Абдула бин Мухамед Алшейх, и трябва да имаме един съвет, който да задълбочи още повече отношенията с Персийския залив, така както беше решено миналия декември. Радвам се, че бихме могли тук да работим с нашите арабски партньори, както и с госпожа Ангелика Ниблер, която е отговорник от наша страна по тези въпроси. И Надявам се да имаме достатъчно време за дискусии по въпроси, които остават все по-актуални през последните седмици, най-вече политически, рели, религиозни и културни въпроси. Аз лично вярвам, че хората а, имат право да избират своята религия и, и да си я практикуват. Но не би трябвало да има такива а, сблъсъци и такива действия, каквито наблюдаваме напоследък. И трябва да видим какво може да се направи, за да се преодолее тази криза. За съжаление, не бива да позволяваме подобни действия да унищожават нашите връзки. А сега давам думата на доктор Абдула бин Мохамед Алшей. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله في името на милостивия Бог Господ да дава мир на всички нас. Благодаря на председателя на групата тук, на госпожа Ниблер, госпожи, господа, скъпи участници, искам да ви поздравя от мое име и от името на колегата. Председателят на Оманският консултативен съвет Алмали. Също така поздравявам ви от името на председателите на различните съвети в рамките на съвета сътрудничество в Персийския залив. Ние сме избрани за да представяме делегацията и да се срещнем с вас в Европейският парламент. Искам да ви поздравя от името на всички наши членове на делегацията, представители на различните парламенти, а именно Оманският консултативен съвет, Националният федерален съвет на ОАЕ и съветът на представителите на Бахрейн и консултативния съвет на Катар, а също така и този на Ковейт. Искам да ви поздравя защото вие тук в Европейския парламент сте нашите приятели. За нас Европейският съюз е модел, към който се стремим. Това е символ на успеха на регионалните блокове, на регионалното сътрудничество, което създава повече връзка, повече приятелство и повече партньорство. Ние също в съвета за сътрудничество в залива се стремим към по-голямо сътрудничество между държавите, за да постигнем общите ни цели. Имаме два общи модела вашият Европейският съюз и нашият. Ние имаме економически и политически основи, които са много стабилни и също така е, едно културно наследство, което е много богато. Именно за това можем да си позволим сътрудничество в много области. Дами и господа, ние представяме една обща делегация от страните, които се сътрудничат в Персийския залив. Ние също така имаме значителна роля в държавната власт в законодателството и в контрола в нашите правителства, а също и в редовното преразглеждане на нашите политически изпълнителни системи. Ние сме също измежду хората, които водят реформите в обществата ни, за да постигнем повече просперитет на тези държави. Нашите парламенти представляват нашия народ – в различни международни форуми. Дами и господа, междупарламентарните отношения са важна ос, която ни позволява да подсилим нашето сътрудничество. Тези отношения, междупарламентарни отношения, създават подходящо място за срещи и за обмяна на опит, на възгледи, Скъпи участници, ясно е, че сирийската криза е най-важната тема днес. Престъпленията срещу човечеството продължават. Така че имаме нужда от едно общо усилие, за да намерим решението на тази криза и за да изпълним резолюциите на ОНЕ. Трябва също така да се сътрудничим с представителите на Арабската лига и с тези на ОНЕ, за да разрешим тези трънливи проблеми. Трябва всички държави по света да се обединят, за да сложим край на разпространението на ядрените оръжия. Това също е област на сътрудничество, която предвиждаме в отношенията си с Европейския съюз. Що се отнася до конфликта Палестина-Израел, нашият съвет счита, че стагнацията на мирния процес, застоя му, не помага на общите ни интереси. Трябва Европа да изиграе нова роля, за да съживи този мирен процес. В областта на Персийския залив, ние също имаме особен проблем, който ни пречи в развитието ни. Но ние считаме, че има държави, които искат да се намесят в нашите вътрешни дела. И ние отказваме подобно вмешателство. Имаме нужда от културна и морална помощ, за да сложим край на тези опити за дестабилизиране на нашите общества. В Емиратствата има острови, които са окупирани и има от страна на правителството непрекъснати усилия да се реши този проблем в сътрудничество с засегнатите държави. Така че има много трънливи теми и се надяваме Европейският съюз да изиграе важна роля в това отношение. Първо трябва да разберете нашата, нашата, нашата гледна точка. Крайната цел е да имаме сътрудничество с вас и да имаме още повече канали на диалога. Няма конкретен дневен ред. Най-важното е да си сътрудничим, без значение в коя област. Благодаря, господин председател, благодаря на всички участници. Господ да даде мир на всички вас. You, Благодаря, господин председател, за, вашия, за вашата встъпителна реч. Благодаря. Уважаеми колеги, казва следващата ораторка госпожа Ниеблер. Господин Брок, господин Албек, господин Алшейх и всички останали гости от съвета на Персийския залив. За наше изключително удоволствие да поздравим с добре дошли всички членове на вашата делегация. Радвам се, че сте сред нас и се надявам горещо да се възползваме взаимно от диалога, който вече водим в различни форми и под различни форми. Необходима е последователност, приемственост в този наш диалог. Някои евродепутати участват вече в междупарламентарни срещи с вас и с удовол... удоволствие ще продължим тази традиция. В много пред европейски директиви и в много доклади на Европейския парламент се излагат подробно принципите на нашето сътрудничество и се обоснова необходимостта от едно по-стратегическо и по-динамично сътрудничество между нас. Смятам, следователно, че нашето сътрудничество следва да бъде още по-оживено и да се установява на нашите общи принципи. Принципи, които споделяме тук в Европейския съюз и в страните от Персийския залив. Един пример нека да дам. Вчера проведохме среща среща между нас и ваши превъзходителства, за да обсъдим положението в Йемен. Говорихме с представители на, тази, на този регион и получихме от тях информация от първа инстанция за политическото и хуманитарно положение там, в Йемен. Искам следователно да поблагодаря за ангажимента поет от съвета на страните от Персийския залив да търсят решение на йеменския проблем и да постигнат там трайен мир. Не само колегата Брок, а и аз самата, наред с други колеги, проявяваме интерес към случващото се в региона. Тук в Европейския парламент винаги сме правили всичко, на което сме способни, за да постигнем споразумение за свободна търговия. Това е именно част от работната ни програма в момента и се надяваме през следващите няколко месеца да постигнем значителен напредък в търсене на едно още по-тясно сътрудничество между нашите два географски региони. Изключително ми е приятно днес да участвам на това заседание и се надявам то да бъде плодотворно. Благодаря. Благодаря, Ангелика, казва председателя. Нямаме много време, така че започваме дебата и ви моля да се изказвате за две минути, не повече. Е, Сега аз е, се опитвах е, веднага да взема думата. Това ми е стар рефлекс. Благодаря, господин председател. Високо оценявам това, че ми давате думата. Имам една забележка и един въпрос към пред председателя Мухамед Ал Шейх, за да се разбере по-ясно в какъв контекст задавам въпрос. Бих искал да кажа, че при целия си политически живот съм настоявал на диалог между културите, особено с арабския и ислямския свят, е, като председател на Народната партия от 1997 до 2007 година, а също така и в качеството ми на председател от 2007 до 2009 година на Европейския парламент. И и съм посещавал много страни на Персийския залив. Искам да ви задам следния въпрос. Аз съм председател на фундация Конрад Аденауер в Германия. Въпросът ми е насочен към представителите на Обединените арабски емирства. Ние имаме представителство в Будаби на фундация Конрад Аденауер. Налага се обаче да затворим фундацията. Съжаляваме за това, защото ние искаме да продължим диалога. Вие казвате, че не искате да изключвате никого, но ако искаме да продължим диалога, трябва да бъдем двама. Така че това е искане, което отправям към вас, към представителите на Обеднените арабски емирства, за да се намери начин европейските фундации, по-специално фундация Конрад Аденауер, да бъде представена в вашата част на света, както и в други страни. Благодаря ви за посещението днес. Председателя, благодаря ви. Е, благодаря. Е, добре дошъл е, на доктор Халите Алшейх. Вие говорихте за необходимостта от замразяване на ядрените оръжия в вашия регион. И аз разбирам, че имате предвид по това иранската програма. Бих искала да кажете нещо повече за това как би се отразило това на съвета за сътрудничество в Персийския залив. Имаме предвид е, е, замразяването на ядерните оръжия и това, което се случва в Иран. Освен това, бих искала да ви попитам. Е, ние знаем, че преди 10 години в Индонезия един от е, членовете на Саудитска Арабия обучи един от най-активните членове на местния клон на Ал-Кайда, на Джамал Исламия. Е, и всъщност той беше зад атентата в Бали. Аз мисля, че това се случва и в други страни на света. Например, ние чуваме за нарастване на салафизма, който е най-яростната форма, поне тези, за която ние знаем на исляма. Е, и поне, доколкото знаем, те убиха и американския посланник в Либия. А също така и в Сирия има финансиране от от съвета за сътрудничество. Бихте ли ни обяснили какво се случва според вас? И всъщност ние чуваме, че това се случва и в Сирия. И заради това бих искала да ви попитам и за Бахрейн. Разбира се, ние е, е, знаем, че това е продукт на Иран. Е, и има съвсем основателни оплаквания от мнозинството от населението в Бахрейн трябва да се погледне политически на въпроса и аз бих искала да ви попитам какви действия предвижда съвета по този въпрос. Благодаря ви. Илко Калчин. Spoštovani гости, ваш обиск в Европском парламенту благодаря за вашето посещение тук в Европейският парламент. За нас това е възможност да се опознаем по-добре и е също така да подсилим ролята на нашия парламент в Персийският залив. Считаме, че консултациите а, между нашите институции не са достатъчни. Мисля, че Примерно можете да вземете пример от нашето съвместно взимане на решение. Защото така се стига до стабилност и до предвидимост. Може би и така биха могли да се избегнат евентуалните кризи, които се случват в страните ви. Смятам, че по повод на вашето посещение тук, бихме желали вашите държави да инвестират повече в Европейският съюз. Не само от економическа гледна точка, но по-скоро чрез економическо сътрудничество да се опознаем по-добре и да имаме много повече взаимна изгода. В а, моята политическа група ние искаме да се забранят полетите на Сирия. Знаем, че това засяга пряко Персийския залив. Знаете колко много са жертвите в Сирия, основно жени и деца. Искам да знам какво е вашето, а, вашето становище за затварянето на въздушното пространство над Сирия. Благодаря. Господин Танок. Благодаря, господин председател. Добре дошли. На колегите от съвета за сътрудничество в Персийския залив от името на моята политическа група на реформистите и консерваторите, както моята политическа група, така и моята страна Обединено кралство е в близки отношения с вас. Така че тук сега искам да не се спирам на тези проблеми, които вълнуват всички ни, защото те вече са поставени от всички останали, но просто искам да подчертая необходимостта от контрол на евентуален удар от страна на Израел, особено в условията на американските избори, както и ядрената заплаха. Именно по този въпрос се води дебат напоследък в Великобританската преса и има специална мисия в Израел, която се опитва в момента да разубеди Нетаняхо от един подобен акт. Да видим какви ще бъдат резултатите от това. Също така, прочетох в Великобританската преса, че в момента се подготвя план за евентуална реакция в случай на влушаване на ситуацията. Дали някой от вас ще бъде достатъчно храбър да изрази мнение по този въпрос и да каже вие какво смятате, че може да се получи в резултат от такова развитие на събитията и економическото му влияние. Благодаря. Благодаря, господин Ангуракис има думата. Много благодаря, господин председател. Това заседание днес е изключително важно, защото случващото се в момента в региона е изключително сериозно, опасно и изключително скоротечно. Нашата партия моята политическа група смята, че всички носим обща отговорност. Ние в Европейския съюз и вие в съвета за сътрудничество в Персийския залив. Преди обаче да премине по същество, искам да задам един въпрос на нашите гости, на нашия го... гост, по-точно. Ако знае, дали може да ни каже, защо вчера не взеха участие в тристранната среща, проведена в Кайро, за обсъждане на въпросите с войната в Сирия? И сега минавам след този въпрос към общ коментар. По мое мнение, никой не е доволен от ситуацията в региона, особено след тази империалистическа война, която се проведе срещу Либия и след всички последици от нея, именно нестабилността. Не можем да сме доволни и от непрекъснатото чуждестранно военно вмешателство в Сирия. Въпреки сложните проблеми там, това не е разрешение. Военното външно вмешателство в никакъв случай не е разрешение. Великобритания и Франция почти открито заявяват, че са на страната на възстанниците. Това от една страна. От друга страна обаче другите другата страна в конфликта получават подкрепа от съседите в Персийския залив. Вие какво мислите? Вие доволни ли сте от угрозата, която виси непрекъснато там, от това външно вмесателство и от този, тази нестабилност. Какво мислите, освен това и за тези престъпления срещу човечеството, срещу народите от региона? Благодаря and Angelica. I join my warm welcome to our Аз лично искам от все сърце да поздравя с добре дошли нашите гости от Персийския залив. Аз се спомням посещението ви в парламент на Великобритания и аз за мен беше удоволствие да председателствам групата за е, жени на власт. На два пъти съм идвала в региона тази година и както много други колеги, аз бях впечатлена от забележителното движение и развитие в страната колко бързо страните от Персидския залив взеха своето място на картата. Аз бях много впечатлена от участието на жените както в образованието, така и на работни места, особено на държавни длъжности. Е, беше ми много приятно да чуя, че се говори за по-активно приобщаване на жените и в частния сектор. Е, не само като права на жените, което означава промяна на правната система за доста достъп до собственост, кредити, капитали и други, но също така като економически активи, като основна част е, и двигател на развитието в е, Персийския залив. Какво би могъл е, да направи съвета за сътрудничество, за да подкрепи включването на жените и овластяването им като предприемачи? Е, вие говорите е, за това, че се безпокоите от сигурността и стабилността в е, страната и действително в този дух работи нашата делегация под ръководство на Анджелика. Ние искаме да се засили диалога, но има безпокойства когато е, чуваме доклади за е, увеличение на насилието, за нарушение на основни права е, за хора, които имат блог в интернет, когато не могат да излагат техните възгледи, дори правозащитници от международен щаб, които потвърждават доклади от региона, че е обичайно хората да бъдат хвърлени в затвора. Искам да ви попитам, смятате ли, че сигурността на страната правилата е достатъчен аргумент, за да се е, спре забележителното развитие, което се наблюдаваше в региона и на отделните му членове. Е, с цялото ми уважение ви благодаря, господин председател. شكرا للجميع للحضور Благодаря на всички. Благодаря за участието ви в това заседание. Аз, както и колегата, както и цялата делегация, всички членове, с удоволствие слушахме вашите въпроси. Искам да кажа, че колегата ще отговори на някои от зададените въпроси. Така, нашите отговори от двама ни ще уточнят картината. И така. На първият въпрос. Колегата от парламента на ОАЕ поиска да отговори е, защото той познава в детайли тези въпроси, така че му давам думата. Благодаря. Радваме се да бъдем на това заседание и с интерес слушахме зададените въпроси. Ние в ОЕ се интересуваме от проучванията по въпроса, който повдигнахте. За фундацията Конрад Аденал. Трябва да се концентрираме върху това, което се случва в околните страни. Ако се обучи населението на тези страни, нещата могат да се подобрят. Имаше някои негативни елементи, които влушиха отношенията ни с тези държави. Разбира се, трябваше да бъдат представени различни сертификати, които не бяха а, представени и за това фундацията беше затворена, закрита. Но тази фундация работи и се интересува живо от всичко, което става в нашата страна. Както знаете, при нас в ОАЕ Има различни националности, които живеят в много добри отношения. И местните граждани зачитат всички останали националности. Искам да кажа, че целта ни всъщност, намерението ни беше добро, Иначе не бихме приели дори откриването на такава фундация. Така както каза и колегата, тази фундация беше открита с едни много благородни цели, но някои елементи създадаха затруднения за нас и сметнахме, че нещата ще няма да се развият добре. Именно за това закрихме фундацията. Това е, което мога да кажа в отговор. Ще има заседание по въпроса. Надявам се, че резултатите ще са положителни, както в тази област, така и в други. Имаше един втори въпрос, който беше зададен относно ядреното оръжие и а, влиянието им върху нашия съвет. Разбира се, въпросът за ядрените оръжия е много тревожен, не само за нашия регион, но така и за целия свят. Защото те представляват голям риск, както за хората и за околната среда наоколо, но Също така и може да възникне инцидент, който естествено да а, създаде голям проблем и за околните държави. Относно Иран, това, което ни тревожи, е, че ядреното му и развиването на ядрена дейност е в нашия регион. Така че бихме желали да имаме повече сигурност в това отношение. Това засяга не само Иран, но и Израел. И страните от консултативният съвет са го казвали много пъти пред много международни институции. Трябва да се сложи край на ядрената програма не само в Иран, но и в Израел. Относно въпроса за финансирането на тероризма. И участието на Индонезия в тероризма. Няма значение откъде идва тероризма. Отвън, отвътре, държавите от консултативният съвет – вече са се сблъскали с този проблем. Естествено, не става въпрос за някакво естествено явление. Напротив, но той се дължи частично на наши граждани, но частично и на чуждестранни. финансирането на терористи е, така да се каже, личен въпрос. Ние сме първите, които бихме се обявили против. Съветът Алмавали, колегата Алмавали от Мажлис Ашура, ще може също да отговори на, тези, на този въпрос. Не знам дали той иска да говори на английски, а, за да улесни за да улесни комуникацията. Благодаря. За мен е удоволствие да съм сред вас, господин Брок, госпожо Ньевлер. Приятно ми е и вас да срещна отново. По въпроса за финансирането на тероризма, изключително важно е, разбира се, да се основаваме на реални факти, а не на слухове, когато разрешаваме или опитваме да разрешаваме този въпрос. Ние имаме голям опит в борбата с такива мрежи и тяхното разтуряне не само от гледна точка на прекъсване и пресичане на мрежи за тяхното финансиране. Разбира се, ние отговаряме и на искания от международни организации, които се занимават именно с това, с търсене на възможностите за пресичане на това финансиране. И следователно мога да кажа, че имаме успехи в тази законна битка срещу тероризма. Искам да ви убедя и да ви уверя, че нашата политика като държави членки на Персийския консултативен съвет е не да участваме, а по-скоро да забраняваме и да разобеждаваме на нашите граждани участие, да ги разобеждаваме от участие в такива мрежи. Благодаря. Сега, за да отговоря на въпроса на колегата, който говори за финансирането на съпротивата в Сирия, за това, е, как това може да се впише в финансирането на тероризма, Съжалявам, но искам да ви кажа, че това не се отнася за Сирия. Това, което се наблюдава в момента в Сирия е съпротива срещу режим, която се опитва да промени облика на страната. Искам да ви кажа, че това не са терористични действия. И аз призовавам европейците да подкрепят борбата на сирийския народ за свобода. А сега бих искал да дам думата на колегата Халеб от Султан, Султаната на Оман, е, който ще каже какво става в Бахрейн. Е, всичко, което е свързано с е, с манипулираните протести там. Това се отнася също така и за Сирия. Благодаря. Благодаря за приема, който ни оказвате в качеството ви на депутати, на сътрудници на депутатите и на организатори. Както каза моят колега, председател на парламента, ние като членове на съвета за сътрудничество в Персийския залив прилагаме законите и правилниците, изобщо международните законови разпоредби в е, интерес на народите от региона, за да е, може да се утвърди сигурността и стабилността в региона. Специално за Бахрейн ние не смятаме, че събитията там – са проява на някаква злоупотреба с власт. Става въпрос за закрила както на лицата, така и на тяхното имущество. И ние оказваме помощ е, в защита на имуществото и на хората, изобщо населението на Бахрейн. Колкото на ролята е, на парламента в съвета за сътрудничество в Персийския залив, ние се опитваме да отговорим на въжделенията на народите. Ден след ден ние се убеждаваме, е, в значимостта на законовите разпоредби, на законите и на правилниците, за да могат парламентите в най-добра степен да изпълняват тяхната е, роля. Съветът за сътрудничество е, работи в рамките на Световната търговска организация и е, това е, е, с цел, за да се насърчат инвестициите. Ние сме подписали е, споразумение за свободен обмен с, Съединените Американски щати и с други партньори с е, намерение да се насърчат инвестициите в двете посоки. Всичко това е от първостепенно значение за нас и особено предвид е, конкретните интереси на всяка отделна страна. Е, вие говорите за зона за забрана на полети е, в Сирия. Е, от първостепенен интерес за нас е да защитим интересите на народа и да намерим начин да се сложи край на кръвопролитията. И един от моите колеги вече каза, че се, трябва да се окаже хуманитарна помощ на сирийския народ. Чрез тази хуманитарна помощ ще се окаже помощ на целия регион, защото това, което се случва в е, Сирия, е съпротива на горд и свободен народ, който се опитва е, да възстане срещу игото на един диктаторски режим. Сега, е, специално за евентуални атаки на Израел срещу ядрени инсталации в Иран, повече от десетилетие медиите говорят или предполагат е, евентуално нападение от страна на Израел е, на военните инсталации на Иран. Е, до момента нищо не се е случило. всяко едностранно нападение на Израел без съгласието на международната общност ще доведе до значителни последици и съвета за сътрудничество отхвърля евентуално нападение без подкрепата и одобрението на международната общност. Е, въпрос е, ни беше зададен и за тристранната среща в Кайра, Кайро и за това, че е, представители на нашия съюз не участват в нея. Е, един колега от Бахрейн иска да добави нещо за въпроса въпроса за Бахрейн, преди да преминем към следващия въпрос. Благодаря за дадената ми възможност да се срещна с европейските депутати. Ние сме съвместна делегация от съвета за сътрудничество и сме тук, за да говорим с вас открито, за да имаме конкретни резултати на и решение на проблемите, които спират нашият напредък към демокрацията. Това открито сътрудничество е плод на модерната култура и е, мисля, едно от най-добрите решения на проблема. Случващото се в Бахрейн се дължи и на инструментализация на външни лица, на външни страни. И Бахрейнското правителство отказа да представи доказателства заради защита на националната сигурност. Това не значи обаче, че няма такива доказателства и аргументи, че ние не разполагаме с тях. Напротив, имаме. Имаме и знаем, че, например, Иран се опитва да прави подобни намеси. И има едно послание, което беше изпратено чрез Twitter и чрез други социални мрежи. И там се казва, че има такива ирански лица, които са изпратени в Бахрени, и в други държави и които се опитват да правят вмешателство. И има такива паздарани, това са пазителите на Иранската революция, които, за които ние знаем в Бахрейн. През 2011 година започнаха реформи в Бахрейн – и ние почнахме тези реформи заедно с народът. Народът е дал своето съгласие. Програмата за тези реформи получи 98,4% подкрепа от страна на нашия народ. политическите партии не можаха да участват по време на първия мандат на парламента, но успяха да участват във втори и третия мандат. Относно човешките права, при нас ние сме една открита, отворена страна. Нямаме нищо за криене. По която и да била тема. Оставаме открити оставяме, оставаме за напредъка. И ако има някакви проблеми, ние се опитваме да ги преодолеем. Това е част от демокрацията. И ние сме пример за целия регион. Ние вярваме в демокрацията, в напредъка, в развитието, в сътрудничеството с всички държави. Нашата страна е открита и ние сме готови да говорим открито с вас. Нямаме нищо да крием. Благодарим, господин председател. Е и така, продължавам с отговорите на другите въпроси. По въпроса за това дали Саудитска Аравия не участва в в срещата в Кайро по въпросите е, свързани с Сирия. Да, наистина е така, но със сигурност вие знаете и ще се умеете да направите разлика между липса на участие и оттегляне от дадена среща. Саудитска Арабия също провежда ясна и открита, прозрачна политика – Тоест, нямаме двойна политическа програма. Ако не бяхме дълбоко убедени в правотата на идеята, нямаше да участваме. Знаете, че този въпрос е изключително наболял, трънлив и ние сме участвали в подготвящите заседания преди това, срещи с Кофи Анан, който бе пратеник на Обединените нации в Арабската лига и сме също така изключително удовлетворени от действията предприемани от близкоисточната четворка от така наречения квартет. Сега по въпроса, зададен от госпожа Кораца Билт. Тя зачекна въпроса, свързан с правата на жените в Саудитска Аравия. Аз а, съм скромен човек и не се хваля с постигнатото от моята страна обикновено, но тъй като тук говорим за условията, при които живеят жените в а, Саудитска Арабия, бих искал да подчертая, че тук има реален напредък. Е, по въпроса пък сега с произволните арести – това трябва да признаем, че е стъпка назад и няма нищо общо с учението на Корана. Нашата страна прави усилия в правосъдната система. Аз самият като министр на правосъдието работих по наказателния кодекс – за да може той да зачита правата на задържаните и на тези в досъдебно диране. Разбира се, не винаги можем да постигнем това, което желаем. Затова в такива случаи трябва да сме търпеливи и да продължаваме борбата за каузата. Ето за това. Сега искам да дам въпрос, да дам отговори на въпроса, свързан с тероризма. Той понякога, в повечето случаи, при нас идва от чужбина. Терористите са привнесени отвън и именно тук задържанията, арестите играят своята роля – когато някой е заподозрян в терористични действия и намерения, трябва да бъде задържан. Разбира се, че има изключения, свързани с журналисти, които са задържани по погрешка, можем да дадем имена и примери, но това не е общата практика. Мога да ви дам уверение обаче в качеството си на бивш министър на правосъдието, както и на председател на Шурата, която е нашето народно събрание, мога да ви уверя, че това е така. Благодаря. Това бе, мисля, последният от зададените към нас въпроси, господин Брок. Ако има, разбира се, други, ние сме на ваше разположение да ги изслушаме и да им отговорим. Благодарим отново за вашия пример и вашето гостоприем и вашето гостоприемство. Благодаря. Die Zeit ist allerdings eigentlich abgelaufen. Е, всъщност, е, времето ни изтече. Какво да направим? Може би да е, помолим тези, които ще вземат думата, да се изкажат за не повече от минута или да преустановим въпросите. Всъщност искам да ви дам думата по за една минута след господин Панцери. Господин Панцери, една минута, ако обичате. Благодаря. Благодаря. На свой ред бих искал да поздравя председателя Ал Шейх. В своето изказване той похвали парламента, но искам да му задам няколко въпроса. Знаете, че е, процеса на демократизацията в арабския свят тръгна по пътя на конституционализма, но трябва да бъдат определени някакви граници. Е, тези, които е, трябва да да има разделение на властите и вие знаете не по-зле от мен, е, че конституционализма не противоречи на ислямската култура е, и всъщност всички е, теми, които се обсъждат, се обсъждат в духа на правовата държава. Шарията продължава да се разглежда като конституционализъм и то в процеса на демократизация на някои страни. И затова искам да ви попитам дали не трябва да се помисли за разделение на държавата и на религията. След като толкова грешки бяха направени в Европа и в Африка, може би трябва всяка страна сама да избере пътя, по който ще върви без външна намеса. Финансирането от Катар и Саудитска Арабия на, фалаф... на салафизма продължава. Дали това няма да застраши бъдещето? Господин Вайгъл. Е, о Сирии би вероятно било вредно. Е, Благодаря, господин председател. Що се отнася до е, Сирия, мисля, че дискусията трябва да бъде много по-дълга. Жалко е, че тук нямаме достатъчно време. Мисля, че тук в момента имаме великолепна възможност за обмяна на становища. Искам да задам въпрос. Смятам, че влияние от външни страни се превърна в практика в Близкият изток. Ние си даваме сметка за всички заплахи, но вие давате ли си и имате ли някаква доктрина за невмешателство в вътрешните дела на други страни. Мисля, че ще бъде добре също да се поднови междукултурния и междурелигиозния диалог, особено като си им предвид какво става напоследък. И особено в филма, който беше пуснат по интернет. Благодаря. Благодаря, господин председател. От дискусията стана ясно, че имаме различни области, в които има общи интереси. И, и съжалявам, че нямаме повече време, за да видим какви общи ценности имаме. Бях наблюдател по време на изборите в Тунис и в други арабски държави. Казахте, че вие не подкрепяте тероризма, но, например, в Пакистан хората ми казват, ами Саудитска Арабия финансира най-радикалните течения. На други места също ми се казва, че именно Саудитска Арабия а, пак подкрепя най-радикалните течения. Така че, добре, това не е директно тероризъм, но това е един духовен екстремизъм. И религиозните структури в вашата държава го правят, така че моля ви спрете ги тези структури, които насърчават тероризма, не са добре приети, разбира се, в околния свят. В Оман, например, председателя казва, времето ви стече. А сега господин Софоклес. Много благодаря, господин председател. Най-напред започвам аз с а, добре дошли към нашите гости от съвета сътрудничество с Персийския залив. Виждаме, че те смятат също, че трябва да засилим това сътрудничество. И слушахме внимателно председателят. В първото си изявление повдигна въпрос, а именно, че следва да се умиротвори израело-палестинският конфликт. И ние сме на това мнение. Той обаче каза нещо много по-конкретно. Каза, не ни харесва да се бъркат в нашите вътрешни дела. Каза и, че им трябва морална и културна подкрепа. Ето във връзка с всичко това питам. Днес продължава да има такъв палестинско израелски конфликт. Има жертви в а, Сирия. Тази морална и културна подкрепа достатъчна ли вие или имате нужда от нещо друго? Благодаря. يتعلق بفصل الدين عن الدولة специално за разделението между религията и държавата. Аз мисля, че е, това е културно, законово и научно понятие. Не е въпрос на политически опит. Е, или е, на начин на управление на държавите. Всъщност това е въпрос, по който трябва да се задълбочим. Вие трябва да знаете е, какво е поведението и становището на ислямската шария е, спрямо разделението между държавата и религията. Трябва да знаете, че шарията управлява и организира взаимоотношенията между хората, но също така и между държавата и човека, и между мюсулманите и немюсулманите както казах, организира взаимоотношенията между Истемската държава и гражданина. Тоест, е, управляващите, политическата класа не управляват, е, абстрахирайки се от религията или отклонявайки се от нея. Так му обратното. Тези, които е, ръководят страната, не отделят религията от начина по който управляват страната. така че това е на. исляма е както религия, така и държава. И е, всичко това е предписано е, в законодателни текстове. Действителността се променя, но ние знаем едно, че религията не може да бъде отделена от държавата. Е, това е Божи постулат, това е Божие право, което е върховно, което не е предписано от човека така че е, то се спазва и прилага както от правителствата, така и от народите. Е, дори и правителствата да се опитат да променят това, народите няма да го приемат. Аз не говоря за конкретна държава, за определена държава. Аз ви говоря е, за това как исляма разглежда управлението и властта. Аз самия съм богослов, аз съм изучавал ислямската религия и е, много ислямски богослови могат да потвърдят това, което казвам. Сега, е, когато е, погледнем как се развива държави, където шарията се прилага напълно, ние виждаме, че там няма разделение между религията и държавата. И не и управляват е, без да излизат от религиозния контекст. Темата заслужава по-обстоен анализ, е, а също така е, и това препоръчва, това, това предполага и, и четене на книги. Колкото до това дали Катар и Саудитска Арабия финансират тероризма, давам думата на колегата. داخلية لسوريا بالتحديد Подобен въпрос беше зададен също така и относно Сирия и външното вмешателство във вътрешните им дела. Колегата каза, че е финансирането е всъщност помощ за сирийският народ. Ние подпомагаме свободната сирийска армия, но подпомагаме един народ, който се бунтува срещу тиранията и диктатурата на режима не става въпрос за вмешателство във вътрешната политика на държавата. И искам да засегна въпроса за шарията. Беше, в Корана е казано, че правителството и народа се управляват чрез Ашура – консултация, вид консултация. Не може да се разделят двете власти в една мисиоманска държава. Така както каза и колегата, законодателството се променя, правилата се променят, за да се позволи на обществото да участва в държавния живот. Създават се консултативни съвети, има избори. Ние вървим към подобни практики, към модернизация на законодателството и правителството прави всичко възможно, за да подобри живота на гражданите. На всяко едно ниво. Относно инициативите за културен диалог, Кралят на Саудитска Арабия вече поде такава една инициатива за един междукултурен диалог между цивилизациите – и между религиите най-вече. Имаше също и въпрос за Саудитска Арабия и за финансирането Искам да говоря за конфликта между цивилизациите. Краят на Саудитска Арабия участва в, на едно съместно заседание в Испания с краят на Испания, също така и, с, и на други заседания. Идеята беше да се подсили диалога между цивилизациите и да се отхвърли тази идея за сблъсък между цивилизациите. Инициативата дойде от Саудитска Арабия. Така че Саудитска Арабия именно е лидер в това отношение. Тя е лидер на мусулманските държави, защото Мека е там. И инициативата продължава. И тази коалиция за междукултурен диалог има също и свое представителство в Виена за да може да, се, да има обмен на информация. Но на въпроса дали има общи неща между нас, бих казал, надявам се да има все повече и повече такива общи ценности. Вие говорихте за това, че в Пакистан някакви хора са ви казали, че Саудитска Арабия финансира а, изграждането на, на джами и също така а, мадраса. Или пък, че ние сме финансирали тероризма, екстремизма. Нима можем да се доверим на такива приказки. Вярвайте ми, имаме много общи ценности. Правителството не изпраща никаква помощ за финансиране на такива действия. Ако правителството на Саудитска Арабия е дало някакви средства или е подмогнало някаква фундация, то, то го е направило официално. Ако Саудитското правителство реши да изпрати помощ, то го прави към друго правителство в мадраса или за подпомагане на а, различни училища, свързани с религията. И съответно, това са общи проекти. Ние не, а, не налагаме ориентация в развитието на тези проекти. Това са местни проекти. Ние предлагаме помощта в рамките на проекта, изграден от съответното правителство. В случая е пакистанското. Ако позволите, е, господин председател. Един колега от Саудитска Арабия също иска да отговори на въпросите. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, just wanted to... Благодаря, господин председател. Прекъсва оратора. Да, искам да подчертая това, че Саудитска Аравия е член на нафта, на Атлантическото споразумение за свободна търговия. И като такива в момента сме на първо място по изпълнение на стрик, по спазване на правилата при трансфера на суми. И на пето място в света по прозрачност и по спазване на стрикни правила при извършване на банкови преводи. Тоест, виждате, че сме изключително стрикни относно това, кой превежда пари от Саудитска Арабия и на къде с изключение, разбира се, ако това не се прави чрез посредничеството на законни държавни агенции в Саудитска Арабия. Благодаря. Шукран джазилен. Е, е, قد يكون كذلك نحن لدينا بعض الاستفسارات والأسئلة التي نود طرحها. Благодаря, казва господин Алмалауи. И ние имаме въпроси към вас, ако позволите. Говорите за мира в Близкия изток. В Близкия изток е и държавата и Израел. Знаем, разбира се, че все още има много арабски затворници, хвърлени в израелски тъмници. Палестинският е, законодателен съвет ни дава тази информация и именно за това се обръщаме към всички вас, госпожи и господа евродепутати, за да ви попитаме дали не смятате, че правата на затворниците трябва да бъдат защитени в по-голяма степен и по-специално правата на арабските затворници в, е, Палестин, в израелски затвори. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички за дебата. казва председателят Елмар Брок. Има, разбира се, въпроси, по които сме на едно мнение, други, по които още трябва да водим обсъждания. Тези последните, разбира се, са повече, така или иначе, обаче, всички сме заинтересувани от едно такова сътрудничество, от неговото продължение. И нашата делегация ще работи именно в тази посока, тъй като това е едно от най-важните партньорства на Европейския съюз. Ето за това и толкова много от въпросите бяха свързани с економиката или пък с религията. Като Европейски съюз ясно трябва да осъзнаваме факта, че в Близки изток има два сериозни конфликта, които трябва да бъдат разрешени при зачитане правата на двете страни участнички в тях. И зачитането на границите от 76-та година. Това е и нашата воля. Разбира се, през последната година, година и половина Израел, държавата Израел също предприе стъпки в тази посока. Разбира се, че проблемите с сигурността продължават да съществуват – и в двете страни, ангажирани в конфликта. Проблемът с Хамас и Хизбула от територията на Ливан и те продължават да съществуват. Тоест, не можем да изгубим от поглед нито един от тях. Разбира се, че всички сме за палестинска държава без израелски заселнически лагери или държава Израел, която да не се бои от това, че някой ще го изтрие от лицето на земята. Това е нашата цел, това е целта и на Близкоисточната четворка, която участва в сътрудничеството. Така нареченият квартет, разбира се, сам, сам, сам нищо не може да постигне, затова разчитаме на помощ и от ваша страна. смятам, че прогресът в Близкия изток ще зависи именно от това сътрудничество. Благодаря ви отново за днешното посещение, което поне на мен самият ме мотивира още повече за бъдещ диалог. Отново благодаря. colleague. Next point, interim... Следващата точка от дневния ред е, е, е междинен доклад за целите за получаване на положителен резултат. Good morning, President Pottering. quickly. We have to run. И така. Междинен доклад за целите за получаване на положителен резултат по време на процедурата за одобряване на многогодишната финансова рамка 2014-2020. Е, процедура по одобрение. Е, тъй като закъсняваме, е, веднага давам думата на докладчика госпожа Марията Джанако. Заповядайте, имате думата. Ако можете да бъдете кратка, ще бъде неоценимо. Just wait a little bit in order to give the people to... In order that the chairman of the Foreign Affairs does not... Да, да, да. Е, кирия Πρόεδρε, could you, could you please listen? Ако обичате, бихте ли, ако обичате, слушайте докладчика. Господин председател, ще знам, че ще се опитам да бъда съвсем кратка. Вече казахме, че е, в предишната финансова рамка е, Европа в света е, тази линия беше променена и защото финансирането беше ограничено и нямаше никаква гъвкавост. Сега имаме нова финансова рамка, но мисля, че тя трябва да бъде променена. Господин председател, ние сме ясни, е, че финансовата рамка като цяло е проблематична. Е, председатели, ако обичате тишина. Господин председател Брок, ако обичате тишина. Съветът иска да намали средствата, отпускани от комисията и дори иска да намали е, средствата, които ние предложихме. И е, за това аз е, бих искал да кажа, че това зависи от парламента. Дали парламента би приел такова намаление? За момента нещата се развиват добре. Бяха, бяха предложени четири изменения. Имаш... Аз специално съм предложила четири компромисни изменения. Е, първото предвижда изменение 2 и 4. Е, това е сливане на 1 и 2 за изясняване на някои точки е, и не би трябвало да има проблем. Компромисно изменение номер 2. Изменение 6 Е, което е променено чисто лексикално. После имаме компромисно изменение, е, в което се включват изменения 8 и 9. Ние е, отегляме автоматичното отегляне на фондовете, които не са използвани до края на годината. После компромисно изменение 4 променя е, възможностите за освояване на фондове и се включва е, възможности за интеграция. И включвам принципа 4 е, за 4 и устно изменение по изменение 15. Тук има предложение да се включат двете страни на съседската политика, а именно източната и южната, т.е предложение за разделно гласуване. Разделно гласуване се предвижда и за 21-во изменение. Аз смятам, че не трябва да гласуваме, особено по втората част, защото в финансова рамка от 7 години разликите трябва да са леки. А пък по въпроса за Инструмента за партньорство не го, го споменавам, защото съм за. Искам да го подкрепя. Не искам обаче да си навлека проблеми. Ето за това всички изменения, които са свързани с други инструменти за външно действие, ще ги подкрепя. Това, са, това е анализът ми на мен. но Това е моят анализ на положението. Смятам, че нещата не са кой знае колко комплицирани и освен това предполагам, че колегите ще се съгласят и с компромисните и устните изменения, за да може утре да изготвим вече крайно предложение за комисията по бюджет. И така, нашата комисия, освен това, трябва да бъде готова за действие, ако се предложи съкръщаване на многогодишната финансова рамка и на собствените средства. Благодаря. Мис Гомес. For two minutes. Госпожа Гомес за две минути има думата. Като докладчик в Сянка, аз бих искала да благодаря на госпожа Джаноки за работата, която свършихме. Е, И по компромисните изменения искам е, да кажа, че ние ще ги вземем под внимание за не по-малко важна точка, също в компромисните изменения. И е, има предвид европейския бюджет като цяло, защото като допълнителен бюджет е, той е, е катализатор за държавите членки. Предложението на комисията е един чист минимум за постигането на целите на договора и ако съвета не подкрепи изцяло предложението на комисията, тогава ние е, приканваме съвета да посочи кои приоритети е, трябва да бъдат отменени и това ще се отрази на добавената стойност на Европейски съюз. Е, ние виждаме, че комисията иска да се използват по-добре финансовите инструменти за външните връзки е, при е, много голям въпрос от е, компетентни организации. И на трето място искам да привлека вниманието ви върху едно от измененията, които ние предложихме, именно изменение 20. Е, какви е, разлики има за спешна помощ извън ММФ и как да се спешните резерви работиха много добре до сега и можем бързо да реагираме, на тези, които се стремят от нужда в неочаквани кризи. Предложението на комисията да се увеличи това финансиране на 350 милиона евро е, е чувствително. Искаме да кажем, че резерва за спешни е, помощи в глава 4 е, всъщност е, има по-малко е, е, рискове, за да можем да финансираме наши, действия, е, наши външни действия. Благодаря ви за подкрепата. Thank you. Second list, Ms. Brandner. Благодаря. Госпожа Брантнер има думата. Благодаря за компромиса, който беше изготвен и за свършената работа. Имам коментари. Споменавате за службата за външни действия и искате по две да има разделно гласуване. Изненадана съм, защото това е позиция на НП. Там се казва, като си им предвид колко е важно да имаме е, ефективна външна политика и да имаме нужните а, ресурси за външната служба. Всички сме съгласни с това. И така нататък. И после се казва, подчертава се, че тези ресурси трябва да бъдат използвани по най-ефективен начин. Докато настоящата структура на външната служба е небалансирана и не позволява такова използване. Знаете, че тази служба е сливане от отделни институции и те първа ще се стреми тази служба към по-добро равновесие. Значи ние трябва да намалим а, ресурсите. Имаме 7 годишна перспектива. За нас е много важна цел, която, прав... която външната служба да, трябва да постигне. Ние трябва да им кажем накрая – че трябва да имат по-добро равновесие. Знам, че госпожа Гресле го заяви много ясно в медиите в Германия. И аз лично се изненадвам, че е, не подкрепяте тази идея. Смятам, че ще бъде добре да постигнем споразумение. Това е една от дългосрочните цели за следващите 7 години, а именно външната служба да уравновеси това, което е наследила от сливането на 7 институции. Второ, по въпроса за европейското финансиране за околни държави и какви условия трябва да се налагат и също така а, за интеграционния капацитет на Европейския съюз. Позицията на парламента е, че е, тези средства ще се отпускат също и от интеграционния капацитет но нещата са обвързани. А, ако трябва да им постигнат по-добър интеграционен капацитет, то те трябва да имат нужните средства за това нужното финансиране. Така че, мисля, че такъв е въпросът с Сърбия тук. Това са нови концепции, те трябва да бъдат дискутирани. Благодаря. Госп... Госпожа Лезинг. Благодаря. Да, наистина, въпреки, че политиката за общата политика за външни работи и отбрана, въпреки, че тя е основна част, все още няма яснота в това как ще се финансира. Имам специално питане по четвърта точка. Във втората част се казва, че съвет и комисията, когато става дума за повторното използване на собствените средства, сякаш са на едно и също мнение. Аз обаче мисля, че тук има какво да попитаме. Как, се, как е предвидено, например, Европейската комисия да постига финансова полза, особено с оглед на положението на международните финансови пазари. Все пак тук става дума за пари на европейския дънакоплатец. Ето за това Моята политическа група е против такава една практика. И в заключение, моята политическа група и аз самата, както всъщност е, всички вече знаете, сме на абсолютно различно мнение от това на Европейският съюз и неговата агенция за външно действие. Смятаме, че всички тези пари могат да бъдат добре, по-добре използвани в граждански проекти, контролиране на въоръжаването, търсене на устойчиво развитие, борба срещу разпространението на ядрено оръжие и така нататък. А сега по въпросите за економик, свързани с економиката, сме на мнение, че подходът ни трябва да бъде по-балансиран спрямо економическите ползи в световен мащаб. И именно по тази точка вече сме подготвили някои изменения. Благодаря. Желаете ли да отговорите? Е, ако ще спратили. Госпожа Янако в отговор на казаното. Да, благодаря. И слушах всички изявления. Искам да ви кажа, че ще се опитам и вече сме се опитали да съвместим всички мнения, всички желания относно главата Глобална Европа, съдържаща се в МФР. Ние искаме ангажиментите да се изпълнят, а не както преди да не се изпълнят. В четвърта точка, за разлика от казаното от госпожа Люзник, никой не предлага да се използват европейски пари за военни цели. Тук става дума за преразпределение на излишъците от военни фондовете трябва да бъдат освоени. Не виждам нищо лошо в това. От друга страна, Европейският парламент може да е на едно и също мнение с съвета винаги, в случай особено, ако съветът приеме предложението на комисията, за което ние сме. Сега, в момента ние се разграничаваме от позицията на съвета в неговото желание да намали финансовите средства в МФР, но ако се откажем от дебат, ще сгрешим. Ще участваме на срещата на върха и там ще защитим позициите си. Ние като Европейска народна партия, поне така ще поставим, Ще подкрепим съвета там, където той чака на нашата подкрепа. Защо се налага понякога да гласуваме разделно? Още от самото начало аз казах, че ако започнем да разграничаваме всички видове организации, всички видове асоциации, всички видове менеджерски модели, ще сгрешим, тъй като това не е задачата на този доклад на това становище. Това становище е за многогодишната финансова рамка. Всичко това, което описах, е в приложното поле на други доклади. Затова не смятам, че ако тръгнем на разделно гласуване, ще си противоречим с предишно взети решения. Благодаря. Септември 2012. И така ще гласуваме утре, 20 септември 2012 година. Е, следващата точка е Международното споразумение между Европейския парламент, съвета и комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление. Докладчики е Франциска Катерина Братнер, имате думата, много закъсняваме. Затова незабавно давам думата на докладчика. Да, аз също ще бъда много кратка. Е, през юли вече ние проведохме дискусията, имаше конструктивен обмен с докладчиците в Сянка и затова искам да ви благодаря за сътрудничеството. Аз мисля, че е, в общи линии се постигна широк е, консенсус по важните въпроси и заради това отново искам да изразя благодарност на госпожа Найнски за свършената от нея работа по компромисните изменения. Аз мисля, че това беше много важно, когато говорим говорим за направлението, е, което Европейския парламент може да даде при намирането на решения. Аз е, мисля, че в компромисните изменения също се включва и искам да ви кажа, че има едно устно изменение, което е техническо естество. Има два приоритета, на които искам специално да се спра. Е, първият е за това, че трябва да е, се освободим от е, от, от, от определен. От, е, ние трябва да искаме, трябва да има по-голяма гъвкавост на бюджета. Това са двата основни приоритета, по които парламент е, е единодушен и се радвам, че консенсусът е на, на лице. Очаквам гласуването утре. Бях кратка. First on the list, Ms. Losing, you have the floor. И така, госпожа Лозинг има думата. Благодаря. Ще бъда също кратка. Искам да благодаря на госпожа Брантнер за позицията й. Мога да подкрепя измененията ви за повече право за контрол на парламент и прозрачност по изменение 11 и 12 за тези неща. Що се отнася за реорганизацията, мисля, че трябва да имаме повече прозрачност в планификацията за бъдеще. Още веднъж повтарям накратко, не знам как госпожа Ежана ме разбра така погрешно. По точка 4 никога не съм говорила за военни разходи. Много странно, че тук ме говорят за военни разходи. Питах дали с средствата се предвижда да се спекулира на финансовите пазари. Моля това да бъде вписано в а, а, протокола, за да се коригира. Благодаря още веднъж на госпожа Брантнер. Благодаря за вашата работа. Благодаря, казва председателя. Никой друг ли? Добре, гласуването ще бъде утре. Следваща точка. Отношенията между Европейския съюз и Китай. Васян Белдер. Имате думата, докладчика. Благодаря, господин председател. Времето напредва и ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Предложението за отношенията между Европейския съюз и Китай е в четири части. Стратегическото партньорство, вътрешната ситуация в Китайска Народна република, човешките права и външната ситуация Така, външната ситуация на поднебесната империя, както китайците се наричат. И така, нашите, нашите отношения не са били взети много на сериозно. Нека да дам няколко забележки първо по стратегическото партньорство. Основната тежест в тази област е свързана с серия въпроси, относно сигурността, неразпространението на ядрените оръжия и опазването на околната среда. Европейският парламент подкрепя това сътрудничество и имаме нужда от конкретно съдържание. А сега по втората точка, именно вътрешната ситуация. В Китай текат два важни процеса политически и социално-економически. Социално-економическата ситуация първо. Следващия петгодишен план трябва да елиминира негативните ефекти на невероятни економически ръст от изминалите години. И европейският опит може да помогне на китайците да изградят едно устойчиво общество, вървящо към иновации. Относно политическата ситуация, по време на 18-я конгрес на Китайската комунистическа партия имаше промяна в политическото структура. И сега има сенчести зони в структурата на партията и се урони престижа. Именно за това се счита, че трябва да се демократизира тази партия. Именно това има нужда от подкрепата на Европейският съюз. Китайските юристи също отказват да служат вярно вече на партията. Имаше доста, които се противопоставиха открито. Относно европейската политика, аз лично се занимавах с отношението между Китай и Тайван – Има контакти между двете страни, но има аспекти, по-специално на дипломатическа изолация на Тайван, нещо, което спира преговорите. И стигам до ситуацията с човешките права. Китай казва, че е, се спазват социалните човешки права. Очевидно е, че тези, които защитават човешките права, са преследвани, въпреки че правителството твърди точно обратното. И ние искаме хората, които са репресирани заради защитаването на човешките права, да бъдат освободени и да бъде, престан, да бъде спряна тази репресия. Относно цензурата и наблюдението на интернет, ясно е, че хиляди камери, наблюдателни камери бяха, в, бяха инсталирани в Тибет и в Шанжан. Разбира се, това не допринася за подобряване на настроенията в тези провинции. би трябвало да се зачита повече волята на тибетския народ. И сега международната ситуация. Сега виждате как Китай влиза на международната сцена като една от световните сили, една от, една от световните лидери. Именно за това Пекин трябва да поеме своите отговорности за развитието, за мирното развитие на един хармоничен свят. Проектът предвижда Пекин да покаже тази своя воля в Китайско море, особено когато става въпрос за заплахата, ядрената заплаха, идваща от Северна Корея, а също така да покаже по-добри комически отношения с Африка, с Съединените щати и така нататък. Работил съм с много-много радост по този доклад. И исках да кажа много повече, но трябваше да зачеркна много неща поради ограниченията. Това ми попречи да включа конфликта с Япония и ролята на Китай в умиротворителните сили в Азия. Така че, колеги, благодаря за вашето внимание. Очаквам вашите реакции. Благодаря. Uh, благодаря. Господин Касулидис, от НП ЕНП е, е първи от моят списък. Благодаря, господин председател. В отговор бих искал да кажа, че доклада на господин Белдер отговаря на нуждите на Европейския съюз да работи заедно с Китай. Предвид населението, размера, динамизмът и економическата мощ на тази държава в световната търговия и не на последно място нейната нарастваща военна мощ. Смятам, че Китай също ще намери подходящ отговор на тази нарастваща нужда от сътрудничество между Китай и Европейският съюз. Смятам, че трябва да го да основем това сътрудничество на основата на връзка между хора с хора, а не връзка на съюз с съюз или правителство с правителство. Младите хора от Европа работят в Китай и обратно и се опознават взаимно. Разбира се, има някои е, предложения за изменения от наша страна, които ще, под... ще направят текста по богат, особено свързано с легитимността. Особено предвид на това дали Европейският съюз има право по начина по който се прави в други части на света да прилага същите критерии за легитимност и демократичен плурализъм, каквито прилага в случая с Китай. Сега, има и други параграфи, свързани с по-общи въпроси. Няма защо да влизаме в подробности в един такъв доклад. Това определено не му е целта. относно глобалната отговорност, която носи Китай, смятам, че това трябва да бъде обхванато също така по-глобално с оглед на участието на Китай в Г-20 или като член на съвета за сигурност на ООН в случая с проблема с Сирия или пък като фактор в световната економика или участник в Световната търговска организация. Разбира се, аз съм съгласен с това, което каза господин Белда, че няма защо да изброяваме една по една търговските теми, но можем да кажем просто, че е участник в СТО и така нататък. Това ще бъде гаранция. Това е, това е моето мнение по въпроса за момента. Не искам да се задълбочавам. Господин Белдър каза, че ще продължим да обсъждаме въпроса, особено с оглед на обострените отношения между Китай и Япония. И аз съм на това мнение. Трябва да го дообсъдим. Особено предвид срещата на върха Европейски съюз Китай, предвидена за следващата седмица. Благодаря, каза председателя. Господин Битиков е следващият оратор, тъй като той е докладчик в Сянка. Ich möchte mich zunächst bei Herrn благодаря, господин председател. Най-напред е, бих искал да изкажа благодарност на господин Белдер, е, който е, всъщност е най-опитният между нас по подобен вид доклади. Аз знам, е, че той е, е, много активно работи по работата, по, по, по този доклад и ние много държим на доброто сътрудничество, така каквото вече съществува до сега. В началото искам да направя няколко кратки забележки. Мисля, че е добре целта на стратегическото партньорство между Европейски съюз и Китай е, никога да не ни напуска и искам да е, подчертая, че трябва да се търсят е, общи точки. Да се говори не само за Китай, но да се говори малко и за нас самите защото за дълбоко съжаление установяваме, че Европейски съюз не сътрудничи достатъчно с Китай и че има е, прекалено е, голяма конкуренция между държавите членки в е, опитите им да установят по-близки отношения с Китай. Мисля, че трябва да говорим за някакви правила, за бенч маркинг, когато говорим за сътрудничество. Защото е безпредметно да се провежда сътрудничество без е, конкретни цели. И заради това искам сътрудничеството е, да бъде по определени теми. Е, в економиката има по-ясни разлики, е, които ние трябва да обсъдим. Е, сега, за правата на човека и за различните ценности, аз е, придавам голямо значение на това, че ние не говорим достатъчно за така наречените дисиденти в Европейския съюз, в Китай, но да имаме предвид и ролята, която всеки по-критично настроен може да изиграе при подобен диалог и това да става в рамките на вече създадени организации, дори вътре в самата комунистическа партия на Китай, защото гражданите имат различни интереси спрямо развитието на правовата държава. Сега, колкото до ролята на Китай на международната сцена, мисля, че Съединените щати изготвят в момента стратегия за ограничение на влиянието на Китай. Аз мисля, че Европейския съюз няма е, никакъв интерес да бъде елемент от подобна политика на ограничение на Китай. И това трябва да се посочи ясно в доклада. Отношенията между Китай и Тайван се развиват положително. Това трябва да се отбележи в доклада. Но е, това, което не е положително, е развитието е, на отношенията между Китай и някои от съседите на Китай в Азия. Положението се влушава и смятам, че ние трябва ясно да заявим на Китай, че ние наблюдаваме критично развитието на събитията и че е, ние е, си казваме, че е, това, което Китай е, прави на съседите си, ще го направи и на другите си международни партньори. Е, тоест, ние трябва да заявим, че Европейския съюз е, има ясни интереси в Азия и е, че искаме да се придържаме към тях. Аз съм съгласен, че ролята на Китай на международната сцена трябва да се вземе под внимание и че трябва да се опитваме да е, включим по-активно Китай в е, развитието на структури на глобално управление, защото не можем да се правим, че наличните структури е, отговарят на потребностите на 21 век. Е, трябва да развиваме тези глобални структури и трябва ясно да заявим, че проявяваме интерес към такива въпроси. Завила пароль. Госпожа Дикайзер, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че колегата Касолидес и колегата Бутикофер вече казаха повечето от това, което исках да кажа за доклада на господин, господин Белдер. Бях впечатлена от презентацията на доклада, а не толкова от съдържанието. И разбирам, тъй като разбирам това, защото все пак имаше ограничение в броя на страниците. Първото нещо, което искам да кажа е, че така както каза господин Бутикофер, че ни трябва да се съсредоточим, да се съсредоточим този доклад върху партньорството, стратегическото партньорство с Китай – и върху общите предизвикателства. В контактите, които имахме с китайската страна, това, което беше интересно е да видим какви са техните трудности, най-вече във вътрешната им ситуация и какво съвпада с нашата стратегия Европа 2020. И мисля, че петгодишният им план, който те първа ще се разглежда и може би ще се разглеждат следващите 10 години, е едва ли не копие на нашата стратегия Европа 2020, защото населението им застарява заради политиката на едно дете. Въпросът за пенсиите също е засегнат. Раз... Различното економическо развитие на вътрешните региони и крайбрежните региони, това са все теми, които са много сходни с нашите. И но това е нещо важно. Мисля също, че проблемът с околната среда, с зелената енергия, въпреки че ние тук не сме комисия по околната среда, но все пак това са проблеми, които съществуват и при нас. И а, трябва да се намери начин да кажем на китайската страна, че трябва да се разрешат. имаме общи интереси и по сирийския въпрос. Например, в съвета за сигурност на Обединените нации и други международни институции, сътрудничеството с Китай трябва също да бъде разглеждано както от международна гледна точка, така и от вътрешна гледна точка. И така, сега по въпросите, които ни... където имаме разминавания – Съгласна съм, че трябва да споменем човешките права, но понякога нямаме време да ги споменем дори и в спешните хуманитарни случаи тук между нас. Параграф 8 е доста ясен тук в това отношение, но има много различни нива в този доклад. Понякога има общи забележки, понякога имаме не толкова не толкова конкретни забележки, особено по човешките права. Така че има някои неточности в самия доклад, например за законността на партията в трети параграф. И идеята за червената аристокрация, извинявайте, но тук, ако трябва да направим съпоставка с американските избори, смея да твърдя, че а, парите също са и в американската политика. Вярно е, че а, корупция има и в Китай, но тези случаи са много тежко наказвани в самия Китай от самите китайци. Тоест, виждате, че самите китайци се борят срещу корупцията в собствената си държава. Я е, мисля, че трябва да преформулираме някои елементи от доклада. При след това се радвам, че след доклада Сарнес от преди известно време. Тук визията е по-политическа, отколкото тази в доклада Сарнес. И да, има ги отношенията, конфликтните отношения Китай-Япония, но имаме също така отношенията Китай-Сирия. Благодаря. Merci. Next speaker, Mr. Watson. Благодаря, следващия оратор, господин Уотсън. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм много положително настроен към този доклад и изобщо приветствам намерението ни отново да ревизираме нашите отношения с Китай. Когато погледнем по, задълбочено на Китай, не може да не забележим, че има промени в ръководството на Китайската комунистическа партия и когато това се случва, се случва съответно и промяна в живота и културата на дадена страна. Може би това не е правило без изключение, но надявам се, че в този случай това ще бъде едно такова изключение, защото смятам, че новото китайско поколение ще доведе нови времена на либерализация от глобален характер, не само търговска и економическа, на каквато сме свидетели в момента. Ето за това Европейския съюз следва да се обвърже по-тясно с Китай и съм съгласен с с а, това, което предлага господин Белдер, особено в момент, в който се водят около 60 преговорни процеса по различни въпроси. Това е изключително важна за нас економическа мощ, економически партньор. Не на последно място, политическото партньорство с Китай обаче е необходимо да се вземе като фактор при въпроси като климатичното изменение, борбата с международната престъпност и така нататък и така нататък. Тоест, смятам, че сега е назрял политическият момент за едни такива промени. Сега по въпроса пък за взаимоотношенията между Китай и Средните щати. Аз не смятам, че това трябва да бъде образец, към който да се стремим. Не бива да се опитваме да имитираме американският модел на поведение към Китай, който сякаш си затваря очите пред положението на човешките права там. И това именно е нещо липсващо, поне по мое мнение в този доклад едно липсващо звено. Сега, по въпроса пък за културата на китайската култура в ам, Европа, смятам, че бихме могли да въведем изучаването на китайски в ам, европейските училища. Това ще ни помогне чрез познаване на езика им да опознаем държавата им, тях самите и мирозрението им. Господин Белдер подчертава някои евентуални усложнения, които могат да настъпят в военни конфликти. Аз смятам, че това не е така. Той подчертава също така и тайванския проблем, а пък ние сме на противно мнение. Както знаете, че аз самият и моята политическа група са на мнение, че Европейският съюз трябва да бъде в преки партньорски отношения с Тайван. Също имам и друг въпрос, по който не съм на същото мнение, свързано с човешките права. Смятам, че Китай има принос към човешката цивилизация в много по-голяма степен, от която и да било друга държава по света. Така че е срамно в една такава държава да се изтезават хора по затворите заради, Европ... заради политическо дисиденство в Европа има, например, секти, които са, меко казано, опасни, така наречената сиентологична църква, но никой представител на тази църква не е в затвора и още по-малко измъчван поради тези си опасни религиозни виждания. Не знам кое е по-големият грах в такъв случай. Така че диалогът ни с Китайската народна република няма защо да се бои от такива въпроси. Не на последно място е разпространението все повече, в по-голяма степен на китайското влияние в, на африканския континент също нищо ново, нищо, което ние, европейци, не сме правили на този континент преди векове, не го правят китайците днес. Тоест, не виждам защо трябва да се боим, но не бива да отслабваме вниманието си, защото Китай е богата е, държава и също е донор в световен мащаб. Ние правим същото. Следователно, трябва да насочим нашите финансови потоци към тези страни, които най-много се нуждаят от нея, от хуманитарната помощ и помощ за развитие на Евросъюза. Благодаря отново на господин Белдер за балансираният подход на доклада. Благодаря. Мис Андрикиене госпожа Андре Киене, господин Шорц и господин Северин. Заповядайте, госпожо Андре Киене. Благодаря ви. Аз поздравявам господин Бастин Байлдер за този доклад. Аз мисля, че докладът е добре написан. Аз имам малко забележки, специално по частта за човешките права. Е, защото тази част от доклада е особено важна. Първо, аз, разбира се, се възхищавам на е, тези граждани, които работят е, в обществото е, за световно признатите човешки препива, там където има социална заплаха и престъпни действия от страна на ръководни лица в Китай. Ние трябва да осъдим всякакви повтарящи се действия и трябва да ги приканваме стрикно да се прилагат е, към човешките права в страната си. Аз е, мисля, че в е, докладът има много важен параграф, където се говори за признаването на значителните усилия от страна на китайското правителство, за да се развие економически определена общност и за да може да се развива тя, ние трябва да ги приканим да действат политически отговорно, като е, включат е, това мълцинство в управлението, в управлението на ресурсите и е, приоритети на развитието и по-скоро да уважават, отколкото да заличават културата. култ езика и е, вероисповеданието като е, културна самоличност. Е, трябва китайското правителство е, да работи за стабилността на Лакси Чен е, и да не се опитва насилствено да ги асимилира и е, културно да ги е, заличава. Сега, аз мисля, че в този доклад трябва да приканим китайските власти да подновят политическия диалог, е, който от 2010 година е спрял. И накрая и имаме нов специален представител за човешките права. И аз мисля, че този високопоставен европейски служител трябва да има достъп е, до определени райони, е, където има саморазправи и властите на Китай и Европейски съюз е, трябва да е, предвидят време за оценка е, на на положението, за да няма строга разправа с протести. Аз съм съгласен с това, което каза колегата Уотсън за дългосрочна промяна в ръководството на Китай. и Смятам, че този въпрос трябва да бъде включен в доклада. Господин Шорц има думата. You, Благодаря, господин председател. Искам да повдигна един въпрос. След като изслушах общата дискусия по доклада на господин Белдер, каква е целта на този доклад? Защо правим такъв доклад точно сега? И тук се питам, наистина ли имаме нужната позиция за бъдещи отношения с Китай? Разбира се, има някои аспекти, които споделям, но мисля, че трябва да променим поведението си. Защото сега само продължаваме традиционния подход на Европейския съюз в двустранните ни отношения с Китай. Но за бъдеще едно сътрудничество с Китай трябва да включва и глобализацията. Ние трябва да сме наясно какво означава това. Близо 2 милиарда души искат да живеят със същия стандарт като нас. Какво означава това за храната, хранителното продоволствие, за суровините, за енергията и така нататък. Вчера вечерта телевизията Арте имаше цяла програма относно а, противоречията между европейските страни и дейностите на Китай, економическите дейности на Китай в нас. Имаме демократически проблеми, имаме също така а, проблеми за това как европейските предприятия се конкурират с китайските фирми на европейския пазар. Така че имаме всякакви такива проблеми и от двете страни. И господин Бутиков, госпожа Декайзер казаха също, това е дебат, който, е, по който ще имаме общи въпроси. Сега имам проблеми, пример... сега имаме среща на върха Южна Корея, Китай. Утре ще бъде Европейския съюз и Китай. Ние ще трябва да преразгледаме политическото сътрудничество с тези страни. Има доста забележки, които бих могъл да кажа, но все пак нека да кажа, ако говорим за конкуренцията на китайците и европейците, какво означава това за заетостта, за заплатите, за работещите, за индустрията, за економиката. Това са глобални аспекти. Ако, например, Ако Германия, например, поддържа на европейския, в, на европейския пазар една стратегия на ниски заплати, за да може да бъде конкурентоспособна и да изнася, това разбира се, веднага ще има отношение, бъдещите ни отношения с Китай. Същият ни е проблем е и тук, когато Китай след 20 години ще им липсва, ще им липсва работна ръка, те ще имат същия проблем като на ние днес. Така че сега имаме възможността да променим нещата, да променим нашето сътрудничество и да успеем да се справим с бъдещите предизвикателства. Аз съм оптимистично настроен. Надявам се да се повдигна всичките тези аспекти. Благодаря. Thank you. Благодаря. И последният оратор, господин Северин. Благодаря, господин председател. Да, наистина този доклад е много важен, тъй като въпросът, с който се занимава, е изключително важен за нас. Няма защо да ви обяснявам защо Китай е важен партньор. Даже нещо повече от важен партньор. Това е световен играч. Някои смятат, че това е новоизгряваща економика, други смятат, че Китай вече е на върха на световната економика. Затова смятам, че докладът би трябвало още повече да се задълбочи и да даде повече аргументи за това, защо Китай е толкова важен партньор за нас. Наистина, много компетентни колеги смятат, че трябва ясно да кажем какво очакваме от Китай, а не е толкова важно да кажем какво очакваме от нас самите в отношенията си с Китай. И за това, може би е по... За това е необходимо, може би, <laughs> господин Белдер да поясни по-ясно защо това партньорство носи името стратегическото. Наистина е такова, но да стане по-ясно текста на доклада, защо е считан за такъв и какви са нашите стратегически интереси, поставени на карта там? Стратегическите интереси, разбира се, трябва да отразяват нуждата на Европейския съюз от световен баланс, а именно економически баланс, екологичен, военен и прочие баланс, равновесие. Китай не трябва да бъде считана единствено и само за национална сила, а за международна такава. Защото в противен случай не бихме могли да направим внушенията, към които се стремим да превърнем Китай не в хардлайнер, а в играч, който си служи с силата на внушението по-скоро. Сега по въпроса за това какво трябва ние да направим, разбира се, можем да искаме от Китай да направи това и онова и трето и пето. Не знам дали ще се умеем да им внушим наистина да го направят. Сега по въпроса за това какво ние можем да направим, това е вече друг въпрос. Ние сме в конкуренция с тях, това е вярно и не бихме могли единствено и само да ги притискаме да се оттеглят от това съревнование. Можем обаче с други средства да им внушим да възприемат друго поведение, за да се нагодят отново световните механизми, да се стигне до едно глобално равновесие. Наистина тези взаимоотношения, отразени в доклада, са изключително важни и заслужават цялото внимание, което можем да им отделим. Защото тук проблемите са не само економически, а и геополитически. Това го повтаряме често. Сега обаче имаме още повече мотиви за това. Защо казвам това? Защото позволете да я изразя лично мнение. Докато геостратегическите въпроси не са анализирани по подходящ начин и докато не разрешим нашите интереси по подходящ начин, то тогава е малко вероятно интересите, които защитаваме в Китай и пред Китай, наистина да просперират. Затова геостратегическите проблеми в отношенията ни с Китай са водещо начало. Без изясняването на това няма да стигнем до никъде по другите фронтове. Тоест, това, което вече и другите казаха, трябва да преосмислим отново отношенията си с Китай, да ги анализираме от друга позиция, от позицията на нашите геостратегически интереси и от позицията на защитата на нашите ценности. Благодаря. Time to answer or not? А, имате ли време да отговорите, господин Белдер, Белдер или не? Да, съвсем накратко. Бих искал да благодаря на всички колеги, които взеха отношение е, по проекто доклада. Както вече казах, е, работата по доклада продължава. Благодаря за всички забележки, предложения, критики, е, защото Господин председател, смятам, че можем конструктивно да работим с всички докладчици в сянка, защото тези, е, които е, се занимават с е, Китай, знаят, че могат много да учат. Сътрудничеството е много важно и колегата Петиков каза, че ако говорим за стратегическо партньорство, трябва да преценим какво ще бъде поведението на Европейския съюз и на неговите държави членки спрямо Китай. Трудно е да говорим с един глас. Е, обмена на мнение беше изключително интересен. Искам да благодаря на секретарията за сътрудничеството, е, както и е, моя личен сътрудник. Надявам се да имаме възможност за втори обмен на мнения, защото връзките с Китай са особено важни и за това аз е, подчертавам, че междуличностните отношения са не по-малко важни и е, аз е, все повече се съобразявам с конкретната личност, а не с масите. Държа да кажа, че в моята страна китайският език и литература стават все по-модерни. Надявам се това да се е, разпространи и в други страни. Да се разпространи и в други страни. Така, колеги, напомням ви, че крайният срок за предложенията за изменение е 9 октомври, 12 часа. Е, следващите две точки е, ще бъдат обсъдени едновременно. Споромение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Централна Америка от друга страна. И осма точка – споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Централна Америка от друга страна. Докладчик е Хосе Игнасио Салафранка. Заповядайте, имате думата. Eh, Благодаря. Няма да съм много пространен. Ще представя накратко този доклад. Всички познават е, подробностите на дебата. Обсъждали сме ги неколкократно на миналото заседание. Както знаете, членовете на комисията приключиха преговорите през май 2010 година и се публикуваха, обнародваха по време на последната среща на върха Европейски съюз Латинска Америка. Така че сега, съгласно новите правомощия на парламента по силата на Лисабонския договор, трябва да парламента да го ратифицира. Това споразумение за партньорство. Нямаме право да изменяме текста на споразумението, което е постигнала Европейската комисия с нашите партньори от Централна Америка. Това, което можем да направим е да кажем да или не, одобряваме или не одобряваме. Това са правомощията ни по Лисабонския договор. Аз смятам, че това е едно изгодно, както за нас, така и за нашите партньори споразумение и предлагам да го одобрим. По въпроса за измененията, господин председател. Както вие сам казахте, от една страна е предложението за законодателно становище, където има 67 изменения, а от друга страна е законодателното предложение, по което парламента се произнася само с да или не. И тук има само две изменения от страна на групата на зелените и от другото от Европейската обединена левица, които смятат, че трябва да гласуваме против и парламента да не ратифицира това споразумение. Смятам, че няма нужда от много думи, за да стане ясно, че тези две изменения всъщност са е, изменения, което подставя под е, въпросителен знак цялото споразумение и не смятам, че е сериозно изобщо да се обсъжда. От, отдавна работим точно в противната посока на тези две изменения и смятаме, че тези стратегически партньорства са стратегически инструмент за прокарване на нашата политика, така че тези две изменения просто не ги предлагам не ги приемам. А сега по въпроса за законодателното предложение има изменение от четири политически групи. Едно от госпожа Бевер от групата АЛДЕ, докладчик в Сянка. Нейните изменения са разумни и са в хармония с духа на цялото споразумение. Същото се отнася и за измененията на господин Обиолс от групата на социалистите. Има някои нюанси, оценки, които бихме могли да приемем и бихме могли да възприемем за една по-добра редакция на доклада. По въпроса пък сега е, за измененията на господин Мейер и на госпожа Луначек, те отговарят на техният дух, на техните идеали. Разбира се, аз самият съм винаги много склонен към диалог и обмен. Разговарял съм с господин Мейер няколкократно. Неговата политическа група е против идеята за свободна търговия, като е в основата на споразуменията за партньорство, но пък има други случаи, в които сме могли да си сътрудничим. Аз съм одобрявал, приемал някои от неговите или от техните изобщо изменения и сме ги приемали. Това обаче, за съжаление, в момента не е случаят. Така иначе, повтарям, че бих могъл да се запозная с техните изменения в случай, че те не са толкова радикални. Същото го казвам и на госпожа Луначек. Госпожа Луначек обаче трябва да разбере, че колкото и аз да съм добронамерена, ако тя защитава диаметрално противоположни на моите позиции, ако аз казвам, че трябва да ратифицираме споразумението, а тя открито да казва, че трябва да го отхвърлим, не знам дали има смисъл изобщо да се срещаме, но пак повтарям, на 10 октомври е предвидено да гласуваме това споразумение. Моля, господин председател, да запишете датата 10 октомври. Пак повтарям, че до тогава съм склонен, съгласен съм да направя стъпка по посока на консенсуса или неговото търсене. Не знам обаче дали в случая на тази политическа група това ще бъде възможно. Тяхното изменение не е просто изменение. Това е изменение, което поставя под съмнение изобщо смисъла на едно такова споразумение и на една такава линия, която аз стратегически поддържам. Благодаря. Господин председател, има две изменения, значи от една страна и 67, от друга страна на незаконодателната резолюция и на законодателната резолюция. Благодаря. Perfecto, muchas gracias. Uh, I don't see... Ah, Да, заповядайте, имате думата. Ако искате, можете и да председателствате. Благодаря. Съгласни сме в общи линии с докладчика, така че ще бъда кратък. Аз оценявам положително споразумението за партньорство. По въпроса сега за законодателната резолюция, то според мен е, дава възможност на парламента да вземе една стратегическа позиция и затова тук имаме пет бележки, като върховенството на закона, демокрацията. За нас те са основополагащи признаването на несиметрично представените в обществения живот религии, зачитането на гражданското общество, периодична оценка на изпълнението на това споразумение от мониторинговия комитет, както и преразглеждане на текста му, ако резултатите не са задоволителни. И накрая е годи, писане на годишен отчетен доклад за неговото изпълнение – от страна на Европейския парламент и на парламентите на централноамериканските държави. Разбира се, ударението винаги, както обикновено, го слагаме върху зачитането на човешките права и несиметричното разпределение на силите в едно такова партньорство между нас и тях. Комисарят заяви в комисията Инта, че едно такова споразумение представлява гласът на съвестта. Това според мен е малко прекалено, защото излиза, че от една страна са и интересите, а от друга страна са ценностите. И интересите, значи, са двигателят на така наречената реал политик, а от друга страна съвестта може да бъде изразена не в реал политика, в риторични действия. Виждате, че това е неприемливо, защото именно в това се корени в крайна сметка оттеглянето на гражданското общество от политиката, защото излиза, че политиката е основана на интереси, на изгоди и на празна риторика, когато става дума за ценности. И това не ми хареса в думите на комисар Гухт. Направо ме отблъсна и това искам да го избегнем не само в партньорското споразумение с Централна Америка и изобщо. Благодаря. Next speaker. Благодаря, казва председателя. Е, госпожа Луначак и следващия изказващ се. Благодаря. Както каза колегата Сала Франка, да, наистина моята политическа група реши да не се съгласи с текста на споразумението, така както то е разписано в момента, защото не върви в посоката, в която ние желаем да се развиват отношенията между Европейския съюз и Централна Америка. Това споразумение се основава на економически взаимоотношения, а ние искаме подходът да е наистина балансиран и да балансира не само между Европейският съюз и централноамериканските държави, и между самите централноамерикански държави, централноамерикански държави като такива. И това отсъства. Естествено, че като парламент нямаме право да изменяме нищо в е, споразумението. Можем да го приемем или не, да го ратифицираме или не. Така че няма смисъл да изменяме, но можем да гласуваме против. И, това, и, и към това и приканваме. Сега по докладът на колегата Салафранка. Благодаря за изразената добра воля и желанието му да седнем заедно и да потърсим е, общи линии от е, наша страна е възможно такова сътрудничество, такова доближаване на позициите от моя страна и от страна на господин Мейер. И не само на нас, а от страна на госпожа Вебер и господин Ориол. За сега обаче не виждам възможности за нашата група. Смятам, че е невъзможно нашата политическа група да бъде убедена да гласува за. Най-вероятно ще се въздържим. Разбира се, приемам подадената ръка. Разбира се, че трябва да седнем заедно и да говорим. Ако не стигнем до резултат, поне сме опитали. И сега нещо по-конкретно асиметриите, дисбаланса не само Европейския съюз, Централна Америка и между самите централноамерикански държави, от е, моя гледна точка, от наша гледна точка всъщност, това, което липсва в доклада е борбата срещу бедността, мизерията, нищетата и неравенството, особено между различните групи местно население. И търсене на мерки за подобряване на екологичното положение, на опазването на околната среда и търсенето на устойчиво развитие на цялата общност. И в заключение, разбира се, че мога да се срещна с господин Саламанка, Салафранка преди гласуването. Не знам обаче, не съм много оптимистично настроена, че ще постигнем споразумение. Благодаря. Е, мистер Ангуракис, please you have the floor. А сега господин Ангоракис има думата. Много благодаря, господин председател. Да. Искам да кажа на господин Салафранка, че ще предам на господин Мейер всичко, което днес се каза по негов адрес. Тук той, не, за съжаление, не е сред нас, но ще му предам. И сега, от името на моята политическа група, искам да обясня защо сме против това споразумение за партньорство, което днес ни занимава. Всичко което, всичко, което се каза, ще го предам на Вили, на Вили Мейер, за да може той да прецени дали следва да проведем разговор, диалог. Разбира се, няма нищо лошо да има неразбиране, разминаване между политическите групи по един толкова важен въпрос. Ние представихме 30 изменения, за да обясним защо сме против и защо ще гласуваме против, за да не кажат след това, че не си подплатяваме отрицателното отношение. Като начало, в този географски регион все още се шири пълна липса на зачитане на тези човешки права. В Хондурас напоследък има случаи на синдикалисти и други борци, които, чието права биват потъпкани. В това споразумение за партньорство тези три основни стожера политически диалог, сътрудничество и развитие, както разбира се и търговската му част, в това споразумение значи се дава определен приоритет. Ясно на, се дава приоритет на търговската част на свободният обмен, на свободната търговия. За нас това обаче е изключително отрицателно, защото за нас тези мерки трябва да бъдат придружени от умиротворяващи механизми, защото мирът е най-желаният принос в този регион в момента. И в това търговско споразумение в момента се дава карт бланш на големите латиноамерикански и европейски фирми да смачкат местните малки и средни предприятия. Дребният бизнес. Околната среда и нейното зачитане и опазване не е достатъчно застъпено. И също не сме съгласни също така и с, с начина по който са застъпени отношенията с масовите организации, организациите и представителството на широките маси и на гражданското общество. Разбира се, че има редовни срещи и заседания, но те са по-скоро с информационен, осведомителен характер. И в заключение, по въпроса за човешките права, по въпроса за човешките права чрез определена мярка човек може да блокира прилагането на това споразумение, но не може да го замрази. Затова смятаме, че е неприемливо неговото при гласуване, особено в условията на такава юридическа несигурност и направо безнаказаност, каквато съществува в тези държави. Благодаря. Колега Салафранка, прего, две минути. Две минути за господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички колеги. Господин Обиолс, да ви кажа, че за опазването, зачитането на човешките права е в, застъпено в член първи на това споразумение. Разбира се, че мога да го подчертая още по-дебело, ако това ще го задоволи в по-голяма степен. Асиметриите, разбира се, че са зачетени чрез механизма за митнически преференции. Разбира се, че взимаме предвид и гражданското общество, разбираме, е, взимам, взели сме предвид и идеята за редовни мониторингови доклади. Няма нищо странно, защото по принцип вече съществува такъв механизъм за редовни проверки. Тук няма защо да се притеснява никой от колегите. Ние сме е, на същото мнение и можем да ги включим. Госпожо Луначек, въпроса за борбата с бедността. Предходната практика сочи, че такива споразумения свързани, подписани с Европейския съюз, са дали е резултат точно в тази посока, защото създават повече богатство и в едно по-богато общество може да се обслужат по-добре социалните нужди. Разбира се, благодаря за, и на вас за протегнатата ръка. Ще се срещнем и ще потърсим общ път. Както каза колегата от Обединената левица, техните изменения са свързани с вашата идеологическа платформа. Тази идеологическа платформа имам цялото ми уважение, но няма подкрепа. Тами. Как логично е това. И накрая заключение, това са демократични държави, където закон, където избирателни, изборните процеси са легитимни в Никарагуа и в Салвадор, например, където управляващите класи са близки до идеологическата платформа тук на Обединената левица, но Никарагуа и Салвадор са за подписването на това споразумение. Така че не виждам защо европейската левица сега иска да бъде по-папист от папата. Разбира се, че ще кажа на Вили Майер всичко, което казах тук. Ще се срещнем и с него, и от мен имате уверение, че ще сътруднича. И ще се опитаме да потърсим това тази златна среда, защото аз съм на мнението, на което е представителя на Обединената европейска левница, че няма нищо лошо в иномислието, че защитаваме различни позиции, но тези различни позиции могат да се доближат и да стигнат до общ път. И така, господин председател, това е от мен. Благодаря отново на всички. Muchas gracias. I Председателя, благодаря ви. Аз ви напомням, че ще гласуваме на 12 на 10 октомври. На 10 октомври ще гласуваме този доклад. Е? The next meeting is in camera. Заседанието продължава при закрити врати. Grazie mille. Prego, figurati, è stato un piacere.